Е, разбира се, е, умъртяването на животните трябва да става в съответна държава членка, е, но когато това не е възможно,